Uh, Добро утро, колеги. Започваме заседанието. Настъпиха някои промени в последния момент на дневния ред. Например, председателя на мисията в Саудитска Аравия на делегацията за връзки с арабския полуостров Афсал Кан няма да може да направи своето изказване днес. Насрочили сме нова дата и тя е 26 март. Ричард Хауит, който трябваше да ни съобщи за годишния форум на ООН по правата на човека, състоял се през декември 2014 година. И консултациите с неправителствените организации – трябва ще също да обсъдим търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, стезание или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Така че тази точка също е отложена за по-късно заседание. Надявам се, че можем да приемем дневния ред с тези изменения. Считаме, че е прията. Относно одобряването на протокола, ако нямате възражения, ще приемем протокол от заседанието от 5 февруари. Сега някои съобщения на председателя. Нека да започна с добрата новина относно Казахстан. Ние сме обсъждали този въпрос в подкомисията ДРУА. Испанският министр на външните работи реши да отхвърли искането за екстрадирането на господин Мурат Бек Кетабаев, представено от Казахстан. И това е нещо много положително. Ние сме поискали това. Председателя на Друа е писала многократно на испанското правителство с подобна молба да се отхвърли екстрадирането. В същия контекст, относно друг казахски дисидент, господин Муктар Аблязов, Председателят на нашата подкомисия писа до министра на външните работи на Франция също да се отхвърли искането за неговото екстрадиране. Надяваме се, че и френския външен министр ще прояви същата смелост, както и испанския, и ще предприеме такива стъпки. Пленарна зала в Страсбург миналата седмица приехме доста резолюции по правата на човека, годишния доклад по правата на човека за 2013 година, както и политиката на Европейския съюз по този въпрос. Ние гласувахме доклада Панцери. Искам да се спра на някои от препоръките, които имат отношение към работата на нашата подкомисия. Ние Подчертаваме в резолюцията, че политиката на Европейския съюз трябва да направи повече за защита на защитниците на правата на човека, да създаде вътрешна работна група в Европейския парламент, която да работи в тясно сътрудничество с гражданското общество по случаи на проблеми с правозащитниците по света. Ние днес ще имаме размяна на мнение с специалният представител на ООН по тези въпроси. Освен това, насърчаваме основни насоки, които да бъдат прияти, свързани с работата на междупарламентарните делегации на Европейския парламент. Това ще бъде решено с съвета на председателите на комисии и нашата подкомисия. Освен това, насърчаваме обсъждане на евентуално приемане на стратегия на Европейския парламент по правата на човека, като се объединят различните инструменти, които са на разположение на Европейският парламент относно защитата на правата на човека. Ние трябва да предвидим всичко това в нашата подкомисия, защото ние трябва да бъдем водещи при изготвянето на подобна стратегия. Беше прията резолюция за убийството на лидера на руската опозиция Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия. Ние заклеймяваме убийството на Немцов и задълбочаването на проблемите с правата на човека в Русия. Критикуваме новите разпоредби, които ограничават работата на гражданското общество. Критикуваме а, тези разпоредги, както а, и задържането на Надя Севченко и на а, Алексей Невални. Относно неотложните въпроси, обсъдихме въпроса с положението в Южен Судан изразихме безпокойството ни за състоянието на хуманитарната ситуация в Южен Судан, което може да дестабилизира цяла източна Африка. И настояваме да се създаде преходно правителство на националното единство и да се позволи пълен достъп на хуманитарната помощ, да се прекрати огъня, да се позволи завръщането на всички деца, които а, са в е, редиците на войниците, на войските. В е, Танзания се предвижда продажба на 1500 км, квадратни километра земи, принадлежащи на племето Масаи, в парка Серенхети, което ще доведе до, убийств... до е, изгонването от е, техните земи на 40 000 масайски пастири. Ние искаме да се направи независимо разследване относно споровете, свързани с е, земеползването. Приехме също и текст за отричането на асирийци от Даеш в Близкия изток. Заедно с още двама колеги от парламента Вайден Холце и Мишел Римо. ние бяхме в Бейрут този уикенд. Срещнахме се с асирийски епископ от Ливан, който представлява асирийската общност в Ирак – който благодари много сърдечно на парламента за тази резолюция, въпреки че ситуацията на място продължава да е доста сложна. Това беше нещо много положително. Когато се приеме една резолюция, знаем, че тя едва ли ще промени света, но тя е важна за хората, за които се отнася. Освен това беше подчертано, че не трябва да се допуска безнаказаност на военно престъпления и престъпления срещу човечеството. Поискахме нези, които отговарят е, за подобни действия, да бъдат е, осъдени, да се започнат е, разследвания срещу бойците от Даеш, след като те се завърнат в страните беше прията резолюция за отношенията между Европейския съюз и Лигата на арабските държави и сътрудничество между тях относно борбата срещу тероризма. Ние е, призоваваме Лигата на арабските държави и държавите членки да не допускат изтезания, така както това е посочено в съответната конвенция на ООН. Миналата седмица приехме доста резолюции по правата на човека. Друга резолюция се отнася до ситуацията в Венецуела. Надяваме се, че ще има открит дебат между правителството и опозицията. Призоваваме и двете страни да спазват Конституцията и законите на страната и на всички международни конвенции, по които Венецуела е страна. В тази резолюция ние призоваваме Европейския съюз и държавите членки да продължат внимателно да следят съдебните процеси, които се осъществяват в страната, както и съдебните разследвания. Освен това беше прията резолюция за приоритетите на Европейския съюз за 28-та сесия на съвета на правата на човека на ООН. Утре наша делегация ще замине за Женева и ще проведем дискусии с дипломатите там. Съжалявам, че тази резолюция беше прията твърде късно, за да окаже някакво въздействие върху работата на тази сесия. Надявахме се да го направим по-рано, но поне нашата делегация би могла да участва в дискусиите и да отбележи какви са нашите приоритети. Това са съобщенията на председателята. Сега вие вече знаете какви са области, в които работим. Нашата дейност обхваща доста области. Ние се занимаваме а, с въпроси на нарушение на правата на човека и извън Европейския съюз, а не вътре в Европейския съюз, с въпросите на правата на човека в Европейския съюз се занимава друга комисия. И така ние сме тук сега да обсъдим положението в Еритрея. Наш гост е госпожа Шигла Ки Тарут, специален докладчик на ОНЕ по положението с правата на човека в Еритрея. Има анкетна комисия, която се занимава с въпроса за правата на човека и тя ще публикува доклад за състоянието на правата на човека в Еритрея за 2015 година. Господин Андебран е също поканен, но той има проблеми сега с трафика и още не е дошъл тук. Той е бивш посланник на Еритрея тук в Белгия. Публикувала е и книга «Еритрея на кръстопът». Освен това се опитахме да поканим и представители на посолството на Еритрея, но никой не отговори на нашата покана и не прие възможността да обсъди тези въпроси с нас. И така, първо ще ви дам на, на вас думата, госпожо Акита Рут, и ако господин Джорджис се присъедини към нас, ще изслушаме и него. Ако не дойде, ще продължим дебата. Госпожа Акита Рут, имате думата. Good morning, ladies. Добро утро, госпожи и господа. Ваше превъзходителства. За мен е удоволствие и чест да съм тук сред вас и да говоря за Еритрея. Чувствам, че е мое задължение да повдигна пред вас всички въпроси, свързани с Еритрея и да го направя освен това на всички форуми, на които това е възможно. Така че благодаря ви за тази възможност. Какво бих искала да направя днес? Ще ви представя предисторията и мандата на специалния докладчик за Еритрея, моя подход по отношение на мандата, ще разгледам с какво се занимава анкетната комисия, ще говоря за бежанците и търсещите убежище от Еритрея, от какво бягат тези хора и ще направя някои заключителни бележки. Ако нямате нищо против, ще започна. Мандата беше създаден през юли 2012 година. Не искам да ви изчитам сега резолюцията, но това е резолюция 2020 на съвета по човешки права. Мандата беше създаден, защото съвета се притеснява относно информацията за тежки нарушения на човешките права на еритрейското население от страна на властите в тази страна включително нарушавания на граждански, политически права, економически, социални и културни права и тревожния брой цивилни лица, които напускат Еритрея в резултат на тези нарушения. Това се казва в самата резолюция. Извинете ме, каза председателката, няма проблем. Продължавам. Горе-долу по същото време съвета по човешки права разгледаше въпроса с, с човешките права в Еритрея. Това ставаше в рамките на сесии при закрити врата по силата на процедурата за конфиденциалните жалби. И съответно беше взето решение да се следи положението и беше отправено искане към правителството правителството на Еритрея да даде допълнителна информация по време на 21-та сесия. Това стана през 2012 година. Когато беше създаден мандата на специалния докладчик, е, се случи нещо невиждано до тогава, а именно тези поверителни разисквания бяха представени на широката общественост е, и бяха предадени на специалния докладчик за допълнително разследване. Всъщност това са и част от нещата, с които аз се занимавам. Ответната реакция от страна на Еритрея, както вероятно се досещате, беше следната. Мандат е политически мотивиран. Еритрея не е съгласна с мандат за една конкретна страна. Казват, че няма нужда от такива мандати, защото универсалният периодичен преглед прави е, оценка на човешките права в е, всяка една държава членка на ОНЕ и като последица от всичко това аз нямам достъп до Еритрея. Направи се втори кръг на универсалния периодичен преглед. Това беше през миналата година. Имаше 200 препоръки в това отношение. Първият кръг от препоръки не бяха изпълнени както трябва. По отношение на втория кръг има подбор на 90 от всички тези препоръки. Казва се, да, този универсален периодичен преглед е един добър процес, но е, страните имат право да го тълкуват по един гъвкав начин. И ако погледнете как се справят страните след тези препоръки в е, двата прегледа, ще видите, че има различия. Беше създаден комитет за разглеждане на резултатите от прилагането на препоръките на този периодичен преглед. Когато беше създаден този мандат, разгледах какво правят специалните докладчици. Какво да правя, се запитах. Ето защо видях един цитат от един бивш специален докладчик. Цитат. Е, ние сме посредниците между съвета за човешки права и останалия свят. Ние се борим най-вече за защита на най-нуждаещите се е, и основните ни приоритети са сведени до това да зачитаме най-вече правата на жертвите. Наша огромна задача е да анализираме положението с човешките права и да направим препоръки с цел да се стигне до справедливост за всички жертви. Много ме потресе това твърдение и го приех като основа на моя собствен подход. Счетох, че мандат, можност да започнем разговори с Еритрея, за да може да се намерят дългосрочни решения на проблемите там, които отговарят и на международното право. И постоянно изтъкваме това пред еритрейската страна, но тъй като мандата беше отхвърлен от самото начало, ние не проведохме кой знае какви разговори по този въпрос. Така че моят подход е предпазливо оптимистичен. Ще отстоява мандата, ще говоря открито за всички проблеми с човешките права в тази страна и ще се опитам да се превърна в глас за всички безгласни еритреци. Аз съм се срещнала с много хора вече. През 2015 година се подготвя подновяване на мандата. Няколко думи ще кажа за анкетната комисия. Тя беше създадена през миналата година. Отново Еритрея отхвърли е, тази комисия. Окончателният доклад на тази комисия ще бъде представен през юни. Вчера направихме е, устно предоставяне на е, информация пред съвета за човешки права е, във връзка с положението е, там. На следващия екран, ако ми позволите, е, ще разгледам онова, което се каза по отношение на резултатите от анкетната комисия. Председателя на комисията каза, че е, не трябва да се забравя, че има масово напускане на еритрейци от страната и то е свързано с нарушението на техните човешки права, съответно трябва да се направи нещо конкретни данни сега. Няма да ви представям всички цифри подробно, вие ги имате. Започнах интерактивен диалог в рамките на Общото събрание на ООН и там представих тези цифри за първи път. Те варират естествено. Това са осреднени стойности и може да се говори за увеличение. Отново не искам да ви давам информация относно катастрофите около Лампедуза. Всички знаем за тях. Те не са обект на нашето разискване, но това е трагедия, която определено трябва да получи внимание. Един цитат от е, един човек, с който се срещнах. Е, каква е ползата от това да се остане в Еритрея, ако не можеш да издържаш децата си, родителите си, семействата си? Трябва да взимаш решения, да рискуваш живота си в пустинята или в морето, защото си отчаян. А все още имаш малка надежда. И когато около теб е съвсем тъмно, дори и малката искрица надежда представлява светлина, така че по-добре да се поемат рискове. Край на цитата. Това показва положението на еритрейците и положението с човешките права. От какво бягат тези хора? Списъка е много дълъг, може да прочетете моят доклад. Ако трябва да съм по-конкретна, така наречената национална служба, нарушенията, които тя извършва. Има конкретни нарушения на човешки права, включително изнасилвания на жени, убийства без съд и присъда, отвличания без предоставяне на всякаква информация и така нататък. Според мен всичко това представлява и въплащава отчаянието на тези хора, хората, които бягат и поемат по тези опасни маршрути. Ще е, приключа. Знам, че времето ми изтече. Нека да кажа следното. Бих искала да повторя и подчертая призива си към цялата международна общност и най-вече към Европейския съюз. Трябва да е, засилите е, дейността си във връзка с бягащите, не трябва да се повтаря онова, което се случи около Лампедуза. Трябва да се защитят всички хора, най-вече непридружаваните, непълнолетни. Аз съм се срещнала с някои от тях в някои лагери за бежанци. Трябва да се зачита принципа за забраната за връщане, като се дава обежище или ако не друго, то поне временно обежище. Ето защо освен това е изключително важно да се е, прекрати съществуването на всякакви двустранни и други споразумения между Еритрея и трети страни, по силата на които се застрашава живота на тези, които търсят убежище. Увеличава се и е, количеството на контрабандирани беженци, хора, които стават обект на трафик и ето защо тук трябва да се направи нещо. Трябва да се решат, освен това, всички въпроси, свързани с нарушението на човешките права на еритретите, тъй като заради тези нарушения те бягат. Най-вече заради тях. Така ще приключа и ще ви дам възможност да се изкажете. Благодаря, казва председателката. Много компактно беше вашето експозе. Сега преминаваме нататък ще чуем сега господин Джорджи, който е биш посланник на Еритрея в Белгия. Той е автор на книгата Еритрея на кръстопът. Една стратегия за а, надежда и триумф. Имате около 10 минути. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да се извиня за закъснението попаднах в задръстване на път от Лотерло. Според моя GPS трябваше да пристигна тук в 8.15. Чудех се какво ще правя между 8.15 до 9, но в крайна сметка закъснях. Благодаря на вашата председателка, госпожа Валенсиано, както и на подкомисията по правата на човека на Европейския парламент за организирането на днешната размяна на мнения и за отправената към мен покана да участвам в нея. За мен е удоволствие да съм тук на трибуната с вас. Когато говорим за положението с правата на човека в моята родина, на хората им е трудно да повярват, че Положението с правата на човека може да е толкова ужасяващо, че то може да е толкова ужасяващо в една държава, която преустанови военните действия само преди 25 години. И наистина Онова, което става с правата на човека в Еритрея е много трудно за вярване. Борихме се за свобода, демокрация, справедливост и просперитет. След обявяването на независимост през 1991 година бяхме изпълнени с нова надежда, с оптимизъм. Надявахме се, че ще си осигурим по-добър живот. За съжаление, тези наши надежди бяха разбити. Страната потъна в мрак. Положението там бе много добре описано преди малко от специалния докладчик. Установи се точно обратното на онова, за което се борихме. Защо? Причините са много. Опитвам се да ги анализирам в книгата си. Днес ще се спра първо върху липсата на върховенство на закона, второ отказа на гарантиране на основни правила, трето нарушение на правата на човека и четвърто предложения за възможни действия с цел подобряване на положението с правата на човека и на положението в страната като цяло. Първо, правата на човека. В Конституцията на Еритрея е закрепена структурата за гарантиране на правата на човека. Закрепени са отделните компетентни органи. Разграничени са компетенциите на отделните власти. Конституцията гарантира основни права, съдържа и конкретни разпоредби за задълженията на гражданите и изисква от държавата да спазва техните права. Конституцията е източник на суверенитет за еритрейците. Тя е и законов авторитет. Конституцията вменява върховни законодателни права на националното ни събрание, нашия парламент. Тя бе ратифицирана през 1997 година, с което бе сложен краят на преходния период бе поставено и началото на представително демократично управление. Целта бе да се установи легитимна власт, основаваща се на върховенството на закон. Към момента Конституцията не се прилага. От 2001 година Националното събрание е разпуснато, а съдебната власт на практика не функционира. Еритрейското правителство се свежда до един свръхмощен президент, който доминира политически, економически и социалния живот в страната. Разполага с неограничени правомощия за използването на държавния апарат като инструмент за репресивни мерки. Еритрейците са обект на системни тежки нарушения на правата на човека. Системно се ограничават техните свободи, накърнява се човешкото им достоинство, без да имат възможност за правна защита отказа гарантирането на основни свободи. Няма свобода на изразяването, свобода на сдружаването, нито свобода на митингите и събранията. Правителството упражнява контрол върху медиите и техните послания. Службите за държавна сигурност не дават възможност за разнопосочни мнения, за отправяне на критика, за протест Извършват се тежки репресивни мерки, упражнява се строг контрол, което води и до масовата емиграция на млади еритрейци и на професионалисти. Освен това, хората се редят на дълги опашки за храна. Жени, деца, възрастни хора водят жалко съществуване в беженски лагери в трети страни. Жените са обект на ужасяващо сексуално насилие от страна на трафиканти и контрабандисти на хора. Виждали сте ужасяващите кадри по телевизията, по CNN. Освен това, немалко еритрейци се простиха с живота си в открито море. Нека ви припомня трагедията близо до Лампедуза през 2013 година. Хората живеят в ужасяваща бедност. Правителството само допринася за влушаването на положението им. Това мога да ви кажа за настоящото положение в Еритрея. Сега накратко ще се спра върху нарушенията на правата на човека. Ограничават се основните свободи, като се извършват произволни арести, хората се задържат при строг тъмничен режим, използват се изтезания. С това на хората им се отнема поминъкът, разрушават се семейства, потъпкват се принципите на справедливостта. Всички тези действия се извършват без съд и присъда. Веднъж задържана, жертвата няма право да установи контакт с външния свят. Тя няма също така право на защита. Няма право на каквито и да било връзки с други задържани. Няма право да бъде посещавана от семейството си, от приятелите си или от правозащитници презумпцията за невиновност до доказване на нива на вината се превръща в презумпция за виновност. Няма и никакви мерки за гарантирането на здравни услуги за задържаните, сред които са и висши, висши държавни служители, журналисти и други. Много от тях са задържани при строг тъмничен режим от 2011 година насам как можем да процедираме в бъдеще. Европейският съюз и международната общност трябва да упражнят ефективен натиск върху еритрейското правителство, така че то да прилага Конституцията и да установи върховенство на закона. Второ, трябва да се сложи край на произволните арести, задържането за неопределен период от време, изтезанията, отвличанията и съдебните екзекуции. Трето, трябва да се освободят всички задържани политически затворници, журналисти и редови граждани. Четвърто, трябва да се сложи край на военната повинност за неопределен период от време. Пето, Трафикът на хора трябва да бъде изкоренен във всичките си форми. Шесто, трябва да се установи прозрачно подочетно управление на публичните средства. Те трябва да бъдат разходвани разумно. Имам предвид приходите от минното дело, които трябва да бъдат разходвани в съответствие с международните стандарти. Седмо, международната общност и Европейският съюз трябва да подпомагат усилията на еритрейците, както на местна почва, така и сред диаспората, за установяването на демократично управление за да се установи интерактивен диалог за бъдещето на Еритрея, в това число и за бъдещето на правата на човека там, можете да се запознаете с моята книга, която ще представя в Европейския парламент и дния петък на 20 март. В Еритрея няма свобода на изразяването, на сдружаването, на митингите и събранията. Затова няма и възможност за провеждането на публични разисквания за бъдещето на страната, за това как да се осъществи преходът няма и механизъм за преход в властта, тъй като няма легитимни институции. Затова има и риск от създаването на вакуум във властта, което може да доведе до хаос и кръвопролитие. За да се избегне подобно положение, би ни се искало Европейският съюз и най-вече Европейският парламент да подпомогнат демократичния преход в Еритрея. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на господин Валди Джорджис за много точните формулировки, за много точното описание. Заявихте, че Европейският съюз трябва да упражни ефективен натиск върху еритрейското правителство. Но как да направим това? Може би сега ще трябва да дадем думата на Европейската служба за външни действия, която е представлявана от госпожа Браун и госпожа Корея. Добро утро! Най-напред е, искам да ви благодаря за направената презентация от госпожа Кейтелут за състоянието на правата на човека в Иритрея. Благодаря и на вас, господин посланник. Ние споделяме вашата гледна точка, но считаме, че напоследък Еритрея е направила малки стъпки по отношение на правата на човека, които трябва да отбележим. Относно политиката ни спрямо Еритрея, ние сме за диалог с Еритрея, тъй като считаме, че диалогът е най-добрият начин да се постигне напредък относно правата на човека. И така ние провеждаме диалог с Еритрея, но следваме един принципен подход, а именно настояваме да се спазват правата на човека и особено сме обезпокоени от условията на политическите затворници в Еритрея. Това е въпрос, който подчертаваме винаги, когато е възможно. Напослед... Последния път беше, когато главният съветник на президента, заедно с министъра на външните работи, посетиха Брюксел и ние представихме пред тях въпросите за политическите затворници. Има затворници, които са в затворите от 2001 година. Елмар Брок също се срещна с делегацията и почерта този въпрос, настоявайки да бъдат освободени тези затворници, които от 2001 година са... те са там без да са преминали през съдебен процес. Ние искаме да продължим диалога с Еритрея, за да настояваме за постигане на цялостен напредък. Провеждаме множество контакти. Осигуряваме също и средства за Еритрея с цел подобряване на условията на живот на населението, както и на политическите затворници върховният представител по въпросите на външните работи и неговият говорител непрекъснато излиза с апели за освобождаване на политическите затворници. Господин Тусен има думата. Благодаря ви госпожо председател. Eh, Благодаря ви. Всички ние, които работим по правата на човека в Еритрея, сме наясно, че в страната има един брутален режим – който бързо прибягва до насилие. Аз от години работя по въпроси, свързани с правата на човека, следя въпросите, свързани с господин Исак. Освен това, поддържам контакти с представители на еритрейската диаспора, което ми дава по-ясна представа за ситуацията. Относно политическите затворници, искам да кажа, че режимът проявява пълна нечувствителност към всяка инициатива, която се предприема за оказване на политически натиск, например от страна на шведското правителство и от Европейския съюз като цяло. Искам да поставя един въпрос, който често се поставя в разговорите с Еритрея. Двупроцентният данък, който налага режима върху представителите на еритрейската диаспора. Това са много пари, които са важни за режима в Еритрея. В Швеция водим този разговор, за да видим дали тези събрани данъци трябва да се използват като начин за оказване на натиск, за да не се допуска тези средства да стигнат до Еритрея. Аз следя дискусиите тук, дали това може да е инструмент, който да използваме за засилване на политическия натиск върху режима. Държавите членки на Европейския съюз казват, че тази форма на данъчно облагане е нещо, което е неприемливо. Това отговаря и наказаното от е, ООН. Държавите членки трябва да разгледат този въпрос. Може ли това да е ефикасен начин да се засили натиска, за да може всички борци за човешки права и политически затворници да бъдат освободени? Благодаря. Благодаря, госпожа Вержия. Благодаря, госпожо председател. Е, радвам се, че водим този дебат за състоянието на правата на човека в Еритрея. Радвам се, че ООН ни помага в това отношение, тъй като вие изготвяте доклада, въпреки че ние не го обсъждаме днес, но го считаме за важен. Еритрея е една от най-лошите диктатури, ако не е най-лошата диктатура в света. Искам да споделя няколко примера. 10 000 политически затворници за 6 милиона а, жители на страната, както в Турция. Но все пак Турция е много по-голяма, що се отнася до броя на населението. Пълна цензура на медиите от 2001 се допуска а, само държавни медии. От дълго време не се прилага Конституцията. Непрекъснато се отлагат изборите. От 1993 година в страната не е имало избори. Изчитам, че ние в Европейския съюз не сме на висотата на това, което се изисква. Ние заклеймяваме дори най-слаби прояви на неспазване на правата на човека в други страни, докато по отношение на Еритрея не правим достатъчно. За това настоявам да се води дебат по тези въпроси. Имаме една е, единствена резолюция, прията през 2000 и 2008 година, относно а, конкретен случай господин, господин Исак. Какво сме направили от тогава, що се отнася и до тези европейски е, граждани? Може би можете да ни дадете повече, повече информация относно е, случая с Давид и Исака. Половината от е, журналистите са подложени на такива гонения. Как можем да допуснем подобно нещо? Когато слушам комисията, аз считам, че не си вършите добре работата, госпожо. Съжалявам, че трябва да го кажа. Бихте ли ни казали, госпожо, за какви дребни стъпки по отношение спазването на правата на човека в Еритрея говорите? как можем да провеждаме каквато и да е политика с една държава, която ни се присмива. Какво можем да направим като Европейския съюз в диалога с Еритрея, процеса от Хартум. Вие казахте, трябва да се преговаря с правителствата от Африканския рок относно мигрантите. Вие говорите за преговори. За какви преговори можем да говорим? Какво ще постигнем? Еритрея е подписала споразумението от Котону. Ние искаме да се приложи клаузата за демокрация и права на човека от този договори. И ако това не се изисква по отношение на Еритрея, за какво говорим тук? Относно диаспората, без финансиране на от страна на диаспората, страната ще се намира в още по-драматична ситуация, защото това са хората, които помагат на онези, които са останали в страната си. Ние трябва да следим случващото се в тази страна, защото трябва да сме наясно точно с ситуацията там, което не винаги е така. Ние ще сме особено внимателни относно положението с Давид Изак, тъй като това е един пример и можем да мобилизираме по отношение на него общественото мнение. Аз съм убедена, че той... Аз не съм убедена дали сме наясно, дали той все още е жив или не. Относно доклада за емигрантите, да, ние трябва да осигурим международна закрила на всички, които се нуждаят от него, от нея и в частност на малолетните лица. Благодаря, господин Остревичус. Има думата. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на всички наши гости, които участват в тази дискусия по един толкова важен въпрос. Надявам се, че тя ще предизвиква още по-задълбочени обсъждания на положението на правата на човека в Еритрея в бъдеще. Искам да задам въпрос към госпожа Китаро тъй като вие нямате пряк достъп до Еритрея, не сте добре дошла в тази държава, бихте ли могли да ни кажете нещо повече за контактите, които имате с защитници на правата на човека и на НПО в тази област? Какви разговори водите с тях? Кои са НПО, които работят тази важна област в Еритрея. На второ място, международната общност е отправила послания към властите в Еритрея, в каква степен тези послания достигат и до гражданското общество, тъй като властите контролират строго медиите и информационните потоци в страната. И така в каква степен гражданското общество има достъп, но независима информация от други източници. И на трето място, иммиграцията от Еритрея. Забелязваме, че се засилва напоследък каква степен миграционните потоци са предизвикани от политически или економически условия в страната. Знаем, че економиката също е в лошо състояние. Няма економическо, социално развитие в страната, няма постигане на напредък в тези области. Бихте ли ни казали нещо по тези въпроси, какви са реалните причини за иммиграцията, която наблюдаваме напоследък. Въпроса ми е към а, двата докладчика. Господин Танък, а, около 2000-та година, когато участвах в един дебат в Европейския парламент, който работя вече 16 години, а, Настоявахме тогава за временно спиране на действието на споразумението от Котону. Защото вече тогава се забелязваше, че нещата вървят към диктатура и терор в тази част на Африка. За съжаление, тези опасения се оправдаха. Аз посетих в предходния мандат Африканския рок, проведох доста разговори с представители и тогава а, стана дума за това, че а, дори да се спре действието на споразумението от Котону, трябва да запазим нашата делегация в столицата а, Асмара. Но дори така не виждам какво влияние можем да оказваме. Дори малкото средства, които осигуряваме, не водят до някакво подобрение, дори скромно, с положението на правата на човека в тази страна. Тази безмислена война с Етиопия, една разрушена економика, много хора са или в затвора, или в армията, или иммигрират. Така че, ако нямаше диктатор, това щеше да бъде една провалила се е, държава във всяко отношение, социално-економическо. Президентът е, финансира терористически групи в Африканския рок, е, особено в Сомалия защото се считаше, че а, според него това са врагове на Етиопия. Считате ли, а, че а, това е спряно след като беше наложено оръжейното ембарго върху правителството в Еритрея или все още се подпомагат терористичните групи в този регион? Благодаря ви, господин Танак. И аз имам въпрос към СВД. Разбрах, че и вие имате въпрос. Какво правите в рамките на процеса от Хартум във връзка с Еритрея? И водите ли диалог с правителството? Поставяте ли изискването да се даде достъп на специалния докладчик на ООН? Господин Танок ни каза, че няма никакъв напредък по отношение на човешките права и съответно, ако продължава така, може да има суспендиране на споразумението от Кутуно. Много въпроси има. Сега ще дам думата на вас, за да започнете с отговорите. Благодаря. Нека да започнем с въпроса за данъка и 2%. Дали това е натиск, дали може да се разглежда като инструмент за натиск и така нататък. Положението е ясно обяснено във връзка с санкциите срещу Еритрея. Ще кажа няколко думи. Има примери по силата на които някои страни прилагат такава стратегия. Канада, например, в Великобритания неодавна се появиха оплаквания от еритрейци по този въпрос. Какво да се прави по този въпрос? Трябва да се разгледат случаите във всяка отделна страна във връзка с този 2% данък и да се приемат мерки в зависимост от съответното положение във всяка страна. На френски. Напълно съм съгласна с това, което казахте по отношение на политическите затворници. Няма какво да се направи. Не знам до каква степен вашата комисия ще продължи е, своята битка в е, тази посока, но е неприемливо, че има толкова много нарушения на човешките права. Няма как да говоря е, с най-големи подробности, но е много важно Еритрея да остане в дневния ред на всички. Това го казвам всеки път. Мисля, че сме на една вълна в това отношение. На следващо място, продължава на английски оратора, по отношение на достъпа. Няма НПО в Еритрея. Няма защитници на човешки права, които открито биха излезли и биха заели някаква позиция по наболелите въпроси. Разполагам с информация, че има известна съпротива, един конкретен пример в това отношение. Едно семейство реши, че няма да откликне на призива на така наречената национална служба. Но по отношение на независими НПО, които биха изразили позиция, не съм срещала такива. Има организации, които са натворени с задачата да лансират правителствени политики. Една от тях изпрати свои представители в комисията СИДО на ООН, онази, която се занимава с правата на жените, но тази организация, отново казвам, защитава правителствени политики. Не се говори, например, за изнасилванията в рамките на националната служба. Много наболял проблем. Срещала съм се с а, защитници, борци за човешки права, адвокати. Те се обърнаха към мен, след като моя мандат беше създаден. Тези разговори са една възможност да се отдаде въл... дължимото на тези хора. когато няма кой знае каква възможност за срещи с защитници на човешки права, подобни разговори са изключително полезни. Аз започнах без каквато и да било информация. Така че това е един от най-големите ми проблеми. Проучванията, които направих, показват, че нарушенията на човешките права са основният двигател за масовото напускане на тази страна. Аз разговарях с много хора, с много еритрейци. Дали е политически проблема или економически в основата си, нека да кажем нещо и да го подчертаем ясно. Ако единственият работодател е правителството в рамките на националната служба, какви права на труд имаш тогава? Какви права имаш да извършваш свободна търговия? Този въпрос трябва да се разгледа в контекста на случващото се. Аз гледам нещата от гледната точка на правото на труд. Ако Голямата част от населението работи за армията и за подобни е, начинания. Какво да се прави? Разговаряла съм с жени, които продават чай, имат малък штант, например, за търговия. Те говорят за, за проблемите с правото на труд. И от тази гледна точка, през тази призма, трябва да видим дали става дума и за економически права, които са нарушени. И каква е връзката с економиката на тази страна? Правото да се упражнява професия е също е ограничено. Ако не си в армията, ти си в националната служба и вършиш друга работа. Така стоят нещата. Нямам информация, тъй като това не е част от моя мандат по въпроса за връзката с терористични групировки. Сомалия и Еритрея са част от една от мандата на една група за наблюдение. Тя се занимава с този въпрос. Моя мандат е свързан най-вече с човешки права това е мандата, който ми е даден от съвета по човешки права на ООН. По процеса от Котону и аз имам много въпроси. Не разполагам с кой знае каква информация, но бих задала следния въпрос. Дали ще има защита за човешките права на онези, които бягат от места, където има тежки нарушения на човешките права. Списъка с нарушенията на човешки права е твърде дълъг. Няма смисъл да започваме. Можем да попитаме как да защитим тези, които бягат от гледна точка и на международното законодателство за бежанците. Толкова от мен. Благодаря. Заповядайте, сега е ваш ред. Нямаше конкретни въпроси зададени към мен. Ще допълня онова, което каза колегата. Тук има и представител на СВД. Аз съм съгласен, че в настоящото положение е най-добре да се ангажираме с Еритрея. Но при какви условия? Това е най-важният въпрос. Не трябва да продължаваме както сме карали до сега. Има някои съществени аспекти от Котону и ние трябва да използваме тези инструменти, за да започнем постепенно отваряне на политическото и економическото пространство. Помощ за развитие, добре. Това е режим, който не публикува своя бюджет по-настоящем. Никой не знае какви са приходоисточниците и за какво се харчат пари. Е, неодавна станахме свидетели на развитие на добивния сектор. Ако погледнете счетоводните баланси, ще видите, че правителството получава около 200 милиона годишно поради акции, които притежава, е, поради възнаграждения във връзка с е, добиването на злато, мед и сребро. Е, на всичко това се пада 40% от приходите. Приходи от данъци. Така че парите са много важни за, за правителството. Е, приходите от акции, от минно дело и така нататък. Отново казвам, общата сума възлиза на 200 милиона. Къде отиват тези пари? Министерство на финансите не знае, Централната банка не знае. Аз знам от частни източници, че тези пари отиват в джобовете на едно лице в банки в Китай. За какво се използват тези пари? По принцип, един природен ресурс трябва да се разглежда като благословие, като възможност да се подобри живота на хората, който е изключително тежък. Това го знаем. Как да се ангажираме с режим, който използва помощта за развитие е, като инструмент, който му е угоден? Можем да кажем, нямаме нужда от външна помощ. Е, всъщност режима може да каже нямаме нужда от външна помощ и можем да се справяме сами. правителството създаде националната служба под формата на един претекст, а това си е, е проява на един див характер. През 1994 година Еритрея беше много малка страна, беше казано, че тя не може да поддържа армия. И ето защо се реши да има регионално сътрудничество. Аз бях е, член на Националното събрание по това време. Решихме обаче, че е добре е за всеки случай да има едно военно обучено население, като това на Швейцария. Решихме 6 месеца активно обучение и след това една година обществено полезен труд или в рамките на някаква обществена служба. Хората да правят нещо добро за страната си. Първите набрани кадри в това отношение, които бяха на 18 на 19 години през 1994 година, сега са 40 годишни. Тези хора няма как да се издържат, да създадат семейство. И какво да правят тогава? Питате какви са факторите, които са зад емиграцията. Аз мисля, че политически са най-вече факторите. Благодарение на политиката, която се води, се случва всичко останало. Труд, за който не се плаща, се извършва. Мините на добивната индустрия е в разцвет в Еритрея. Даже добиването на кали. Това са средства, които са за благото на един човек. Трудещите се не получават възнаграждение и от всичко това се облагодетелстват и Китай и други държави. Ето защо хората се опитват да избягат. Опитва се да, опитват се да избягат. Всеки, който иска да избяга, поема огромен риск. Трябва да се мине през е, граничния контрол първо, след това да се мине през Сахара. Много хора умират от обезводняване. След това, знаете какво случва в Средиземно море? Онова, което се случва около Лампедуза, се случва постоянно. Може би не с размера на най-голямата трагедия, но се случва. А какво се случва с младите хора, след като са отнети органите им от трафикантите? Ами, техните тела просто се оставят за да гният. Действителността е неописуема в тази страна и тази действителност кара хората да се опитват да избягат. Аз лично предпочитам да живея в Еритрея. Нищо не се сравнява с родния дом. Но ще рискувам живота си, ако се върна там. Просто ако се присъединя към бившите си колеги от правителството, от армията и така нататък. Така че, ето виждате, основният фактор е несигурността, естествено. Няма възможности за економическа дейност, економиката боксува, всички чужди банки ни казват, че това е така, макар че правителството е, не приема макроекономически прогнози и данни. Всички международни финансови институти говорят за економика, която запада и която не може да гарантира нормален живот на гражданите на тази страна. Това са движещите сили зад емиграцията. Благодаря и сега от СВД госпожа Раун. Благодаря ви. Благодаря за много подробните въпроси. Какво е нашето становище във връзка с работата на специалния представител за правата на човека в Еритрея. Мога да ви уверя, че винаги, когато има възможност за политически диалог с правителството на Еритрея, се възползваме от това, поне веднъж годишно. На срещите си с представители на правителството винаги настояваме да ви предоставят достъп до територията на страната, за да се запознаете с положението там. Настояваме за гарантирането на достъп до територията на страната и на анкетната комисия, както и на председателя на групата за наблюдение върху Сомалия и Еритрея. Принципното ни становище е, че Еритрея трябва да си сътрудничи с ООН. Второ, по въпроса за напредъка, за малките крачки напред, които упоменах. През декември миналата година президентът на Еритрея обяви, че ще намали продължителността на военната служба на 18 месеца за новобранците. Така ще се замени настоящия режим, съгласно който военната служба е за неопределен период от време. Изискахме от правителството да придаде публичност на това свое решение, което то обаче до момента не е направило. Ще трябва отблизо да следим прилагането на това решение, тъй като военната служба за неопределен период от време се използва като възможност за набирането на ефтина работна ръка. Както упоменахте и вие, това според нас е проблематично, затова сега ще трябва да следим за прилагането на новата мярка от страна на правителството. През януари правителството освободи седмина журналисти, които бяха задържани от 2009 година насам. Това не е кой знае какъв напредък, но все пак е някакво постижение. Освен това, правителството работи по изготвянето на план за изпълнението на 90-те препоръки, отправени в рамките на всеобщия периодичен преглед на правата на човека, извършваното не. Препоръките се отнасят до децата, жените и хората с увреждания. Това са препоръките, прияти от правителството. То не прие обаче най-важните препоръки, като, например, онези отнасящи се до политическите затворници и условията на тяхното задържане. Както вече опоменах, изключително сме загрижени във връзка с този въпрос, загрижени сме и във връзка с положението на правата на човека като цяло. При все това се постига някакъв напредък. Ограничен бе, както казах, срокът на военната служба. Това е една много важна мярка, която трябва да бъде приложена, тъй като военната служба за неопределен период от време е една от първопричините за емиграцията. Друга първопричина е липсата на економически перспективи за младите хора и за еритрейците като цяло. по линията на помощта за развитие, както и по силата на споразумението от Кутоню, следва да се предостави подпомагане на еритрейските граждани. Средствата, които предоставяме, не се поставят в държавния бюджет, а се използват за реализирането на проекти, най-вече в областта на селското стопанство и продоволствената сигурност. Тоест, тези проекти са от пряка полза за населението. Може би колегата от Генерална дирекция развитие може по-подробно да се спре върху помощта за развитие и да обясни защо тя следва да подпомага гражданите, а не правителството. Много е важно да продължим диалога с Еритрея. Това е важно, тъй като сме особено загрижени във връзка с регионалната динамика. 1300 км е дължината на крайбрежната ивица на Еритрея. Тя граничи с Червено море. Трябва да продължим да работим и за решаването на нерешения конфликт за границите между Еритрея и Етиопия. Има проблеми и в отношенията между Еритрея и Йемен, както и между Еритрея и Южен Судан. Затова и сме установили сътрудничество за развитие с Еритрея. Искаме да продължим и диалога с страната. В края на януари специалният представител за Африканския рок господин Александър Рондо посети Еритрея. Той проведе двучасов разговор с президента, на който бяха обсъдени въпроси от регионално естество, както и вътрешно-политически въпроси. Обедени сме, че е важно да продължим диалога, в рамките на помощта за развитие искаме да работим и за решаването на въпроса с економическото управление. Опитваме се да окажем въздействие върху правителството, така че то да осъществи реформи. Абсолютно е необходимо да се проведе политика насърчаваща чуждестранните инвестиции. Съгласно действащото законодателство това не е възможно, тъй като в Еритрея е изключително трудно да се учреди дружество. Повечето отрасли са собственост или на държавата, или на управляващата партия. Както бе казано, много е трудно да се започне стопанска дейност. Това е много трудно, особено за жените, например. Да се надяваме, че диалогът в областта на економическото управление ще доведе и до промени в действащото законодателство. И накрая по въпроса за миграцията. Убедени сме, че първопричините за емиграцията от Еритрея се основават на два фактора. Първо, липсата на възможност за изразяване на политическа позиция и второ, особено тежкото економическо положение. Процесът от Картум. Еритрея винаги е проявявала особен интерес към този процес. Тъй като масовата емиграция от страната е реален проблем, затова и Еритрея участва активно в изготвянето на декларация на ниво министри в рамките на процеса от Картун. Това бе една много добра обстойна декларация, приета в края на месец ноември. В нея се постановява създаването на управляващ комитет, в който да членува и Еритрея. Това е важно, тъй като Еритрея е важен източник на миграция, подобно на Южен Судан и Тунис. От европейска страна участват Европейската комисия и СВД, участва и Африканският съюз. Задачите на този комитет ще бъдат да разработи методи за работа и да постанови политическите приоритети. Един от приоритетите ще бъде гарантирането на правата на човека на мигрантите. Друг приоритет ще бъде пълното зачитане на техните права, в това число и на правата на жените и децата мигранти. Първата среща на управляващия комитет вероятно ще се състои в края на април. Пропуснах да упомена Египет. Той също е активен член на управляващия комитет. Постепенно започва процесът. Вече сме заделили и необходимите за него средства. Ще продължим да ви информираме за хода на работата през едните месеци. Нека кажа няколко думи и по въпроса за това дали Еритрея подпомага терористични групировки в Сомалия. Последният доклад на групата за наблюдение върху Еритрея и Сомалия констатира, че Еритрейското правителство вече не подпомага терористични групировки на територията на Сомалия. Поне в доклада се твърди, че няма доказателства за това. Знаем, че има и други мнения по въпроса това число и от етиопска страна, но ние разчитаме на констатациите на групата за наблюдение. Поне това бяха констатациите и миналата година. Предстои изготвянето на доклад и в края на тази година. Ще видим какво ще е положението тогава. Може би тези терористични групировки ще се ползват с подкрепата на Етиопия, но според последните констатации на групата еритрейското правителство не подпомага терористични групировки в Сомалия. Доколкото знам, сега ще дадем възможност на представителя на Генерална дирекция развитие. Относно сътрудничеството, съвсем накратко, Имаме а, програма в размер на 120 милиона евро, но беше намален на 52 милиона по средата на периода, т.е. имаме много по-малко средства, отколкото първоначално предвидени. Те са насочени към селското стопанство за подобряване на напоителните системи, за да може се гарантира продоволствената сигурност, защото читаме, че има такъв проблем в Еритрея. Не е лесно да се отиде на място в Еритрея, за да се прецени състоянието с продоволствената сигурност там, но очевидно е, че има проблем. Тази програма отдавна е въведена Средствата са много ограничени по нея. През 2008 година имаше едностранно прекратяване на сътрудничеството от страна на еритрейското правителство. Сега няма достатъчен административен капацитет в Еритрея поради изтичането на мозъци в страната. И това са обикновено квалифицирани, обучени хора, които напускат Еритрея. Имаме също програма за подпомагане на местните съдилища. като се обръща внимание на изпълнението на всички тези програми при осъществяването на различни проекти се следи за спазването на правата на човека. От две години има леко отваряне за реализирането на малки проекти за подкрепа на инициативи, свързани с правата на човека, да се подпомагат асоциации на жените, на спортистите, на хората с увреждания. Това са много малки по размер проекти. Това са малки стъпки в подкрепа на зараждащото се гражданско общество. В нашия диалог относно сътрудничеството подчертаваме често необходимостта Еритрея да бъде по-отворена да обърне внимание на политическите затворници, на изпълнението на целите за развитие на хилядолетието, да реализира необходимите реформи. Ние настояваме да си сътрудничи с съседните държави, да има по-добро регионално сътрудничество. Ако Еритрея излезе от политическата изолация с политически мотиви, това ще ще подобри състоянието вътре в страната. За това трябва да се работи по сътрудничеството заедно с СВД, да се поддържа диалога за сътрудничество, за да се окаже въздействие върху политическото състояние на страната, както и на правата на човека в нея. Ако нямаме подобно сътрудничество, няма да имаме никакъв достъп до Еритрея. А сега имаме възможност все пак да посещаваме тази страна и да поддържаме поне минимален диалог. Разполагаме с още малко време, но искам да ви помоля за кратки коментари въпреки това. Госпожа Кетерот, Радвам се, че националната служба се намалява на 18 месеца, но искам да видя точно как точно ще стане това. Трябва ли да изчакаме 18 месеца, за да разберем, че тези наборници ще бъдат освободени след 18 месеца? Какви са конкретните стъпки? Това са много важни въпроси, които трябва да бъдат разгледани. Последният ми доклад пред съвета по правата на човека. Там подчертавам, че националната служба всъщност е форма на принудителен труд и бих искала да видя конкретни стъпки, как ще се приложи на практика тези ограничения за 18 месеца. Относно журналистите, които са освободени това е чудесна новина, но колко още остават в затворите? Това остава открит въпрос. Имаше доста неща, на които исках да обърна внимание, но няма да ги спомням всички. Относно местните съдилища, те са важни, защото така правосъдието е по-близко до хората, но трябва да видим какви са законите, какви са тези закони, каква е базата, на която работят тези съдилища? Как се гарантира справедлив процес? Има нещо, което не съм а, подчертала, считам обаче за а, важен този въпрос, именно за напускането на млади хора. Трябва да се обърне внимание на средното образование а, и това, че се преминава през военна подготовка преди това. Когато децата са на 17-18 години, когато трябва да отидат в 11-12 клас, на тях им трябва 3 месеца военно обучение преди да положат изпитите си за завършване на средно образование. Ето защо има толкова много а, млади хора, които са в а, такова положение. Някои от тях успяват да а, постъпят в колежи, но голяма част трябва да преминат през военно обучение. За това разглеждането на въпроса с правото на образование и с този конфликт между завършването на средното образование и военната подготовка, които са важни и трябва да се разрешат. И още нещо. Еритрейците трябва да се чувстват сигурно в собствената си страна, те не трябва да се боят за себе си или за членовете на тяхното семейство, не трябва да се боят, че ще бъдат подложени на произволни задържания без право на надлежен процес. За това е важно да се възстанови доверието от правителството по отношение на собствения народ, както и по отношение на международната общност. Трябва да видим как международната общност може да помогне но тук е в момента големия проблем и нека да спре до тук. Thank you. Just a brief comment. Един много кратък коментар относно националната служба. Все още не съм видял официално изявление от страна на правителството, че то ще се придържа към правната уредба, която регламентира тази национална служба. Имаше членове на парламента, държавни служители, които попитаха, можем ли да очакваме, че онова, което казвате, ще се случи. През 1994 е, година беше казано, защо да не мобилизираме веднага хората, защо да чакаме 18 месеца. Много е важно да се ангажираме с Етиопия. Може да се използват е, моркови и тояги, както биха казали много дипломати. Има много въпроси, които вълнуват правителството. Националната служба обаче е предлог за всичко, което се прави. Например, е, замразения конфликт с Етиопия по отношение на границата. Международната общност трябва да се намеси. Етиопия трябва да изтегли своите войски от нашата територия, както беше казано, преди е, в рамките на една комисия. Е, конфликта не е решен. Още нещо. Санкциите. Санкциите за мен са символ на двойните стандарти на съвета на сигурност на ООН. Санкциите не работят. Всички проучвания показват, че санкциите са контрпродуктивни, така или иначе. Достъп до оръжие, казва се. Ако имаш пари, можеш да получиш достъп до всякакви оръжия, на черния пазар. Така че трябва да има няколко е, стимула, които да се предложат. Трябва да се демилитаризира образованието. Ако се даде възможност за истинско висше образование, вместо да се затварят е, университетите, някой направи сравнение между Северна Корея и Еритрея. Трябва да възразя. Северна Корея е много по-добре в това отношение. Тя има ядрени експерти. При нас беше затворен единствения университет и той беше заменен с цял набор от образователни институции, които не могат да се сравняват даже с гимназия. Така че това сравнение не е добро. Ако се върна на въпроса, трябва да използваме стимули и санкции, за да накараме този режим да направи нещо и трябва естествено да се води политически диалог между Еритрея и Европейския съюз. Толкова от мен. Благодаря, казва председателката. Проведохме интересен дебат, много гледни точки бяха чути. Казахте, че е важно да има последващи действия, може да има обсъждане на темата в рамките на разширено заседание на бюрото. След няколко месеца ще има и среща в рамките на споразумението от Котону. Може да има и резолюция. Казахте, че последната по въпроса е била през 2011 година. Можем да видим е, под каква форма да продължим разговорите по темата Еритрея. Благодаря и на двама ви за това, че дойдохте. Разбирам, че специалният докладчик на ООН е, в областта на защитниците, на защитниците на човешките права е тук, така че след малко ще чуем и него. Благодаря на всички вас за участието. So, let us continue. И така, нека да продължим. Размяна на мнение с Мишел Форст, специалния докладчик на ООН в областта на човешките права. Много се радваме, че тук е Мишел Форст специален докладчик на ООН в областта на защитниците на човешките права. Ще имаме размяна на мнения. Често говорим по този въпрос. В началото на заседанието говорих за годишния доклад за човешките права, който приехме миналата седмица в Страсбург. Една конкретна препоръка там към нас в Европейския съюз беше да се приложат насоките на ООН за защитниците на човешките права. В тази резолюция препоръчахме създаване на работна група в Европейския парламент с цел да имаме актуална информация за гражданското общество, за положението на защитниците на човешките права в целия свят – Мислех, че ще е добре за представителите на гражданските организации е, да поговорят с Мишел Форст. Ако времето ни стигне, а то вероятно ще ни стигне, е, ще ви дам думата да се обърнете към Мишел Форст. Господин Форст е, пое тази длъжност миналата година. Срещнахме се с вашия представител представител и предшественик госпожа Маргарет Секагая. Надяваме се, че вие ще продължите започнатото от нея. Искаме да разберем какви са вашите приоритети. Искаме да поговорим за стратегията за Европейския съюз и политиките му, когато става дума за защитниците на човешките права. Разбрах, че утре ще разговаряте и с КОХОМ, работната група на съвета по въпросите на човешките права. Ние често разговаряме с групата КОХОМ с цел оформяне на общи политики. Мисля, че можем да започнем с вашата презентация и след това да имаме дебат от Европейската комисия. Тук са Ричард Дегиси, Патрис Леномо и те ще се изкажат. Ще чуем и мнението на господин Гарет Обраен от СВД. Там сте господин Обраян. И след това ще дадем думата и на депутатите. Господин Форс, заповядайте. Казахте, че ще говорите на френски. Благодаря, госпожа председател. Ще мина на френски защото моето правителство силно ми препоръчва да използвам френски на международни прояви, за да може френския да остане един от основните езици в ООН. Дами и господа, уважаеми депутати, радвам се, че съм тук, за да ви представя накратко първите ми констатации в началото на мандата и да проведем дебат с Европейския парламент. Защото аз се нуждая от Европейския парламент, както и от националните парламенти. Аз ще направя някои препоръки, как парламентът може да подкрепи мандата на специалния докладчик. Искам да благодаря на Девко, на Патрис Лемо. Бяха проведени поредица от регионални консултации. Когато поех този пост през януари миналата година, беше поискано от мен да изслушам правозащитниците на място. Благодарение на Девко проведохме седем такива регионални консултации в зали, Персийския залив, Северна Европа, Западна Европа, Латинска Америка. Две консултации бяха проведени в Африка, в Източна и в Западна Африка. Добре е да се проведе консултация и с правозащитниците от Източна Европа, от САЩ, от Канада и Израел защото в тези страни също има сериозни проблеми, свързани с правозащитниците и някои техни действия се инкримират. Целта е да се направи оценка на положението на правозащитниците, на групи такива, как по-добре могат да бъдат защитени те. Тези регионални консултации са нов метод, който смятам да доразвия по-нататък. Докладът ще бъде представен пред Общо събрание на ООН през октомври и аз ще мога да кажа, че съм се срещнал на място с защитници на правата на човека, слушал съм се в техните препоръки и сме направили оценка на това какви са защитите, на които те могат да разчитат, които все още не са на нужното равнище. Близо 350 правозащитници от много страни участваха в тези срещи. Те ме запознаха с а, а, своите безпокойства, както своите надежди. Те имат надежда и към вас, като представители на международната общност. Всички тези правозащитници, с които се срещнах, заявиха, че а, с, спрямо тях а, се проявява тормоз, плашване, лишаване от възможност за свободно изразяване. Въпреки това, те следват смело своята мисия за запазване на основните и на човешките права като цяло, въпреки това, те често са арестувани или задържани или безследно изчезват. Целта на всичко това е те да бъдат дискредитирани и да бъдат накарани да мълчат. Както вече казах, през едните месеци и годините, които предстоят от моя мандат, ще разчитам на вашата подкрепа, както на националните и регионални парламенти. От първата ми среща в Женева през януари стана ясно, че а, моят мандат а, трябва да се насочи към защита на най-изложените на риск правозащитници, които работят за защита на правата на жените, за запазване на социални, културни права, правата на малцинствата, на тези, които защитават правата на ЛГБТИ, тези, които живеят в най-изолирани райони, които се борят за екологични права, които също работят за запазване на правата на човека, в предприятията. Освен това се обръща внимание и на лицата, които подават сигнали. Ние а, работим в сътрудничество с а, моите колеги, които а, са докладчици по въпросите на свободата на изразяване. Така е по-добре да се работи съвместно, да се позоваваме на международното право и необходимостта от защита на онези, които се борят за човешки права. Специалните докладчици, моите колеги от регионалните организации, Индерамериканската организация по правата на човека, както и тази в Африка, проведохме една среща на върха също поканих и господин Ламбринидис, както и представител от съвета на Европа, за да се разгледат някои от чувствителните въпроси, които са важни за правозащитниците и да се мобилизира в по-голяма степен международната общност. Един от основните проблеми е свързан с безнаказаността. Освен това, с други заинтересовани страни разглеждаме възможността за въвеждане на нови действия, декларация на ООН за защитата на правата на човека да бъде спазвана, както и основните насоки, за които се спомена тук. Освен това да се настоява и за разработване на основни насоки за защита на борците за човешки права на място. Мандатът ми не е само да се отхвърлят, да се заклемяват нарушенията, а и да се засили сътрудничеството с държавите, за намиране на разрешение на проблемите. В това отношение аз ще лансирам редица инициативи. Аз съм особено обезпокоен от това, че не се спазва достатъчна степен препоръките по механизма за правата на човека на ООН, както и на инструментите за защита на борците за права на човека. Основните насоки на Европейския съюз ще бъдат обсъдени тази днес след обед в рамките на Колом. Дами и господа, ние не можем да реализираме стратегии и механизми за защита на правозащитниците. Аз ще отвоя усилията си, за да убедя правителствата да следва добрите примери от а, а, лансирани от мнозина от маса както и да се обърне внимание на законодателството, целящо по-добре да се защитят защитниците на правата на човека. Вие сте се срещали с моя предшественик, госпожа Маргарет Секагая. Е, освен това има и последващи действия в е, съответни държави, за да се е, следи как се изпълняват съдържащи се в моя доклад, какво може да се направи с изпълнението на препоръките на моя предшественик от съответните институции. Аз ще отговоря на поканите, които ми отправиха редица държави да се срещна с представители на академичните среди, да участвам в форуми на правозащитни организации. Освен това, ще настояваме да се е, изпълнява етичният е, кодекс е, при нашите контакти на политическо ниво. Всички съобщения, всички отговори, които получаваме от държавите, трябва да бъдат по-достъпни и те могат да се използват при предприемането на последващи мерки. Освен това, трябва да се направи анализ по страни, по региони, за да ви се види какви са тенденциите и да можем добре да следим изпълнението на механизма на ООН в това отношение. Ние сме излезли с много съобщения за стотици правозащитници. Получил съм много отговори. Има леко увеличение на броя на отговорите, които сме получили в сравнение с предходния период. 21 от съобщенията се отнася до проекто закони, които са разработени на национално ниво и които могат да имат негативен ефект върху средата, в която работят правозащитниците. Тези съобщения бяха изготвени в тясно сътрудничество с колегата ми, специални докладчици Майна Кай по правото на сдружаване това е аспект, който е важен за Европейският парламент и той може да го следи, за да се види по какъв начин националните парламенти разработват национално законодателство, които биха могли сериозно да затруднят работата на защитниците на правата на човека. 31 от съобщенията се отнасят до случаи на мерки предприяти срещу групи в връзка с тяхното сътрудничество с органи на ООН на регионално равнище. Те спрямо тях се налагат ограничения за пътуване, те са обект на клевети, на произволни задържания, на преки заплахи, на нападения, дори водещи до случай на смърт. Саудитска Арабия, Бахрейн, Китай, Куба, Кипър, Египет, Обединените арабски емирства, Русия, Хондурас, Индия, Иран, Малайзия, Малдивските острови, Мексико, Миянмар, Оман, Пакистан, Шри-Ланка, Сирия, Таджикистан, Тайланд и Виетнам могат да бъдат цитирани като най-добри примери. Миналата седмица пред съвета по правата на човека го казах, искаме тук да го заявя съвсем твърдо, че подобни действия са неприемливи и аз съм сериозно обезпокоен от увеличаването на случаите на сплашване и на турмоза срещу правозащитници, само защото са си сътрудничили с ООН или регионални организации. Има преки нападки, убийства и всичко това е все по-шокиращо, особено когато идва от страни, които членуват в съвета на правата на човека. мой колега, която се занимава с въпросите на свободата на религии, беше арестувана незабавно след завръщането си в Виетнам. Жалко е, че това се случва по време на заседание на съвета по правата на човека. Държавите не могат да подлагат на подобни заплахи и тормоз правозащитниците. Приканвам ви да отправите силно послание към вашите държави, вашите правителства да не допускат подобни случаи сред членове на съвета по правата на човека. Международната общност, дами и господа, трябва да се сътрудничи а, с гражданското общество, за да може да функционира добре. Работата на нашата организация ООН, иначе няма да има нужната легитимност. Необходимо е да се сложи край на всички форми на сплашване, на предприемане на ответни мерки срещу тези правозащитници от страна на държавите. Резолюция 24, на кой начерта 24, в момента се разглежда. Тя цели да се създаде механизъм в рамките на ООН за защита на правозащитниците на високо ниво, така че дори глав... генералният секретар на ООН да може да се намесва при случаи на нападки срещу тях. Благодаря ви, господин Форст. Много интересно беше да разберем какво правите и какво планирате да правите за да управляваме по-добре оставащото ни време. Бихте ли вдигнали ръка у нези от вас, които искате да се изкажете? Не сте много, така че може да се справим. Всъщност аз е, имах въпрос първо само към НПО. Читам, че е добре специалният докладчик да има такъв контакт и с вас пряк сега ще изслушаме кратки изказвания от Луиджи Аджехизи и господин Ленормо. Първо комисията, господин Ленормо, мисля, че представлява комисията, нали така? Да, благодаря. Искам да благодаря на специалния докладчик на това, което каза, за това, че е поел много сложен мандат, много амбициозен мандат с ограничени средства. Защитниците на правата на човека са приоритет в инструмента за демокрация и права на човека. Сега давам думата на колегата ми от СВД. Just to add, we, um, uh, the EAS and the European Union very strongly supports um, uh, Европейската служба за външна дейност и Европейският съюз активно подкрепят работата на службата на специалния представител за правозащитниците. Провежданите от нея консултации се ползват с подкрепата на Европейския съюз. Радваме се, че специалният докладчик поставя акцента върху ответните мерки. Това е област, в която работим и ние. Ще продължим сътрудничеството си с неговата служба. Нека добавя, че сме решени да продължим и активизираме усилията си в работата по насоките за правозащитниците. Този документ се съдържа в заключението на съвета на министрите на външните работи от юни месец миналата година. В документа се заявява, че ще се постави акцента върху уязвимите групи, като например маргинализираните общности, общностите в селските райони и жените. Това отговаря и на целите на специалния докладчик. Вече бе постигнато немалко при прилагането на насоките. Нашите делегации сега работят по-активно с правозащитниците, по-често се срещат с нас, когато е необходимо, повдигат свързани с работата им въпроси спрямо компетентните органи. Назначихме офицери за връзка и създадохме звена за контакт във всички трети страни. Разбира се, има още какво да се направи. Ще търсим възможности за подобряване на взаимодействието си с правозащитниците в бъдеще, най-вече по отношение на по-справедливото разпределяне на тежеста между делегациите и посолствата на Европейския съюз, както и по отношение на работата ни с маргинализираните групи и общностите в селските райони. Благодаря, господин Брайан. Господин Ленормон, бих искала да ви задам един въпрос. Мишел заяви, че в много малка степен се изпълняват препоръките на Европейския съюз. Работите ли по този проблем? говорите, ниската степен на изпълнение на препоръките на органите на ООН, доколкото разбрах, ставаше дума за препоръките на Европейския съюз за подобряването на положението на правозащитниците в определени държави. Става дума за два различни въпроса. Първо, изпълнението на препоръките на специалните докладчици на ООН, на препоръките от Всеобщия периодичен преглед на правата на човека. Провеждат се консултации с правозащитниците и за прилагането на националните насоки и на насоките на Европейския съюз от страна на делегациите на държавите членки – това е също въпрос, който можем да обсъдим. Мога да ви дам, ако желаете, информация за резултатите от проведената по този въпрос среща. Ще обсъдя въпроса и на срещата си с Генерална дирекция Сътрудничество за развитие, както и с работната група по правата на човека на съвета. Да, знаем, че има недостатъци в тази област. Бе направено не малко за прилагането на препоръките, но все още има какво да се направи. Затова с удоволствие ще изслушаме вашите критики. А що се отнася до препоръките на органите на ООН, постоянно говорим за това, когато обсъждаме въпроси, свързани с правата на човека с трети страни. Благодаря. Думата поиска господин Панцери. Има ли други желаящи да се изкажат? Господин Панцери, заповядайте. Благодаря. Бих искал да знам какво е становището на господин Форст по редица въпроси. Положението с правата на човека е от основно значение. То е включено в доклада за правата на човека, който прие Европейският парламент миналата седмица. Става дума за годишния доклад за правата на човека. Според мен, действията, свързани с правата на човека, до голяма степен се основават на закрилата, която можем да предоставим на правозащитниците по места. Бих искал да узная мнението ви по редица въпроси. Как можем да извършваме съвместна работа по отношение на правозащитниците? Как можем да направим така, че да се прилагат препоръките в тази област. Има и още един много важен въпрос. който е свързан с делегациите извън Европа. Вече сме говорили за така наречените звена за контакт. Те могат да направят оценка на положението с правата на човека и на положението на правозащитниците по места. Създадохме и нов механизъм, с който да дадем възможност на парламентарните делегации да повдигат подобни въпроси винаги, когато пътуват извън Европа и се срещат с други парламентаристи. Как можем да работим заедно с трети страни? Според мен, все по-голямо значение придобива необходимостта да поставим акцента върху мерки, насочени към жените правозащитници. Какво смятате вие по този въпрос? Според мен, в общественото пространство трябва да присъстват повече жени, най-вече в борбата срещу крайните идеологии. Какво е вашето мнение? Благодаря, господин Тьокиш. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Форст, С голяма симпатия и слушах изложението ви. Проявявам голямо разбиране и към правозащитниците. Аз самият по времето на режима на Чаушеско в Румъния бях правозащитник. Много добре помня в какво положение бяхме тогава, когато в условията на диктатура се опълчихме срещу тази диктатура. Правеше се всичко възможно, за да ни се затвори устата. Господин Форст каза, че има някои правозащитници, които наистина вече не могат да упражняват дейността си. Не бива да се стига до положение, при което действията ни да са контрапродуктивни. Не бива онези, които искаме да защитим, а именно правозащитниците, да са обект на още по-големи гонения, да попаднат в черния списък на компетентните органи? Как можем да направим така, че те да не са обект на по-големи гонения, да не бъдат хвърлени в затвора, да не бъде заглушаван гласът им? Много важен според мен е въпросът свързан с нашата работа по места. Ние трябва да правим посещения по места, трябва да можем да разговаряме с правозащитниците. Казахте, че не сте имали възможност да влезете на територията на Виетнам и да установите контакт с правозащитниците там. Трябва да засилим връзките си с правозащитниците по места. Това е особено важно, според мен. Тук в подкомисията по правата на човека трябва да определим приоритетите си трябва да поставим акцента върху тези региони, където положението на правозащитниците е най-тежко. Господин Гжип. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да ви благодаря за тази презентация. Имате дългогодишен опит когато става дума за работата с защитниците на човешките права? Работили сте в съвета на ОНЕ за човешки права? В Европейския съюз ние много обичаме наградата Сахаров, която се дава от Европейския парламент. Тя се дава за свободата на изразяване, свободата на словото, за защитниците на човешките права на демокрацията – Тази награда демонстрира нещо, което на пръв поглед може да изглежда незначително. Когато се връчи тази награда обаче, се генерира нещо като ефект на доминото. Създава се цяла мрежа от а, лауреати. Въпросът ми е следния. Мислили ли сте по въпроса да се създаде мрежа от защитници на човешки права? Мрежа, в която те да могат да разговарят и да действат заедно. Споменахте и подрегионалните срещи, в които ще участвате. Бихте ли казали в кои региони положението е най-тежко? И как се е променило положението спрямо изминали периоди? Защото положението е различно в различните региони. Когато става дума за тоталитарни режими, знаем кои са те, знаем каква е ситуацията. Още един въпрос, ако ми позволите. Тъй като имаме специални отношения с нашите членове и с нашите съседи, е, Какво бихте казали по отношение на човешките права в страните от арабската пролет. Какво ще кажете и за човешките права с оглед на това, което се случва в нашите съседи от изток? Благодаря, господин Гжип. Някой иска ли да каже нещо? Другите колеги не. Аз съм се записала за въпрос. Казахте, че планирате редица посещения. Кажете ни къде ще отидете тази година. правите и регионални консултации. Виждате ли конкретни тенденции, например в азиатския регион? Казахте, че в разговорите ще включите и положението на онези, които подават сигнали. В държавите членки не се води кой знае какъв дебат по тази тема все още се прави разлика между защитници на човешки права и подаващи сигнали. Кажете ни какво се случва в тази връзка. Знаете, че имаме и политика в Европейския съюз за подкрепа за временно настаняване на защитници на човешки права. Вие знаете какво се случва в целия свят – Кажете ни какви са най-добрите практики по отношение на тези временни убежища. Има много въпроси, ще ви дадем достатъчно време, но вече ви казах, че искам да поканя и някои представители на НПО, госпожа Махеле. Благодаря. Благодаря за това, че давате възможност на представители на гражданското общество да кажат няколко думи. Добре дошъл, господин Форст. Благодаря ви за работата. Нашата организация Frontline Defenders подкрепя вашата работа. Искам да благодаря на парламента за това, че работи по тази тема, за това, че говорите за конкретни лица, конкретни случаи във вашите резолюции. Искам да благодаря на комисията и на СВД за положените усилия. Току-що публикувахме нашия годишен доклад. Разполагам с копия от него. За нещастие, нашата оценка показва, че положението на защитниците на човешки права не се подобрява. 130 от тях загинаха през изминалата година или в затвора, или са били убити. Правителствата не се опитват да попречат на онези, които убиват защитници на човешки права. Стратегиите са много, не става дума само за убийство или хвърляне в затвора опитват се да запушат устите на тези хора чрез всякакви репресивни мерки, спира се достъпа до финансиране, приемат се закони срещу правото на демонстрация, на асоцииране, закони срещу представители на ЛГБТИ общността и така нататък. Законите се увеличават, държавите като че ли копират една от друга, като че ли се учат една от друга – с оглед на това, което се случва и което току-що описах, мисля, че Европейския съюз трябва да действа, международната общност трябва да действа на най-високо ниво и да а, изразходи повече ресурси от тези, които харчат ресурси, за да запушат устите на тези хора. Много често с Европейския съюз говорим за декларациите. Тук а, Става дума най-вече за СВД, не толкова за парламента, но нека да дам един пример. Забелязахме, че има много малко декларации на високо ниво, посветени на защитниците на човешки права. Самите защитници не винаги искат да има декларация, но в много случаи една декларация би била много полезна, за да може те да получат признание за своята работа и публична подкрепа от други държави. Имаме декларации, естествено, за отделни случаи, но в тях хората не се определят като защитници на човешки права. Много често те се отнасят до политици, а когато става дума за защитници на човешки права, те се определят като активисти или блогъри това не е точно описание на това, което те правят, така че те трябва да бъдат признати за защитници за човешки права. Както вече ви казах, често такива хора се хвърлят в затвора и когато това се случи, Европейския съюз не пледира достатъчно за тяхното освобождаване. Затова, господин Форст, вие искате ли да има безусловно освобождаване и смятате ли, че то е важно? Много често искаме да има справедлив съдебен процес. Когато знаем обаче, че не може да има такъв процес, че съдебната система не е независима и че има фалшифициране на доказателства и така нататък. В такива случаи смятаме, че е много важно да се призове за освобождаването на защитниците. Не знам дали сте ставали свидетел на най-добри практики. Освен това, съвета по външни работи трябва да говори по темата защитници на човешки права, за да се види, че Европейския съюз отдава важност на този проблем. Трябва да има и последващи действия в рамките на PSC и COHOM. Може би COHOM обръща внимание на отделни случаи, но за нас това не е достатъчно. И тук става дума не само за спешни случаи, за спешни въпроси, но и за хора, които са в затвора от много дълго време. Бихме искали да приканим представителите на всички партии в парламента да подкрепят резолюции за отделни конкретни казуси видяхме, че един защитник на правата на хората от Бурунди беше освободен само 5 дни след като парламента прие своята резолюция, така че трябва да се работи повече в тази насока. Всички партии трябва да я подкрепят. Господин Форст, смятате ли, че е, има нови, в кавички, защитници на човешките права в рамките на ООН, тъй като има традиционни защитници в ООН, може ли да се създадат алианси, съюзи. Страни като Кот Дивуар, например, приемат закони е, за защита. Не трябва ли да се направи нещо и в това отношение? Не смятате ли, че трябва да има и е, декларация за всички защитници на човешки права? Мисля, че трябва да има дебат, освен това, на международната арена за това как да се защитят хората, които се борят за човешки права. Може би трябва да се отдели една специална година, в която да се говори за защитниците на човешки права. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички, които поставиха въпрос. Искам да благодаря на Европейския съюз за сериозната подкрепа, която се оказва на мен и на останалите ми колеги. Това е важно, за да сме по-ефикасни, за да можем да предприемаме действия, които понякога не се възприемат много добре от държави, където са най-силно застрашени защитниците на правата на човека. Относно насоките, искам да благодаря на Европейския парламент за работата свършена през последните 10 години. Това е отличен инструмент, който беше разработен и който беше предложен в международен план. Има и насоки на ОИСР. Всичко това е важно за защита на правата на правозащитниците. Финландия и други страни разработват национални насоки. Това са важни инструменти, за да се гарантира защитата на тези хора. Освен това, те да знаят кои са техните естествени съюзници, при които могат да потърсят помощ при необходимост. относно подкрепата за регионалните консултации. По време на тези консултации аз задавам въпрос на правозащитниците как гледат на прилагането на насоките на Европейския съюз в тези области, как гледат на работата на посолствата на страните от Европейския съюз тези в това отношение. беше направена първа оценка от страна на този парламент относно няколко от държавите. Основните насоки са известни, те са добре познати на правозащитниците, те знаят към кого да се обърнат тогава, когато се намират в затруднено положение. За съжаление, това не въжи за всички държави. Два примера, които приведох, свързани с нормативната уредба. Първата ми мисия а, беше в Бурунди 15 дни, в труден период, преди изборите. Имаше заплахи срещу правозащитниците. И те бяха против а, президента на Бурунди, който искаше да кандидатства за трети мандат. Те бяха подложени на преки заплахи и нападки. Аз трябваше да напусна страната. Обърнах се към посолство на страна от Европейския съюз за да може да се позволи на застрашените лица да заминат за Найроби. Съпругата на въпросния правозащитник получаваше също заплахи по телефона и трябваше да бъде защитена. Европейският съюз все още ни използва наличните възможности защото трябваше да се попълни цял въпросник в посолството, преди да се предложи закрила на съответният човек. Може би те неща трябва да станат по-автоматични. Трябва да има, може би, един инструментариум, който да посочва как да се действа в подобни ситуации и да се прилагат на практика насоките. Втория опит беше в Богота, Колумбия. Знаете, че там има доста заплахи срещу правозащитници. Президента на Комисията по юридическите въпроси на Колумбия ми каза, че всяка седмица един от тях е убит. Повече от 50 души са били убити по този начин. Поисках от Норвегия да организира заедно с Европейския съюз среща с посланиците в Богота, за да се обсъди въпроса за прилагането на основните насоки в Колумбия. Правозащитниците познават механизмите на Европейския съюз, но има политически проблем в някои други страни. В Колумбия има сега механизъм за защита на правозащитниците. Осигурява се защита на офисите, на семействата, така че са предприяти сериозни мерки на национално ниво в Колумбия. Но не може да се речита само на национални а, механизми. Част от закрилата се осъществява от а, частни охранители, които в миналото са били също лица, които са извършвали сами нарушения, което не изглежда добре. Поне за които са нарушавали правата, сега да бъдат в ролята на защитници на лицата, които се борят за човешки права. Относно презаселването на правозащитниците, ако искаме да се намери сигурно място на тези хора в чужбина, това всичко изисква повече доверие. Правозащитниците, честно, не могат да бъдат достатъчно защитени национално ниво, защото тези, които ги пазят в момента, преди са били техните палачи, и ако не бъдат защитени в адекватна степен, това отправя погрешен сигнал, че не сме в състояние да му кажем нужната подкрепа. Относно Световната конвенция по, конференция по ам, жените, при срещите ми с тях жените помолиха мъжете да напуснат залата, за да могат да говорят свободно. И те ми казаха неща, които не са казвали на своите колеги от мъжки пол. Те споделиха а, случаи на заплахи срещу тях, в арабските страни, Централна Азия, Латинска Америка, в Африка, особено за заплахи от сексуален турмоз, също заплахи на техните лични акаунтс в Фейсбук – за заплахите срещу семействата им, за поведението на техните колеги от мъжки пол, които проявяват мачизъм, не ги защитават в достатъчна степен. Така че в това отношение относно жените правозащитници има още много какво да се направи. Трябва да се промени нагласата по отношение на тези жени. Относно физическата закрила на правозащитниците, относно така наречените Sheltered Cities, това е програма, която беше лансирана от Нидерландия. Тя предлага подслон в рамките на 3 месеца на правозащитници, през този е, период им се оказва психологическа, езикова е, подкрепа, за да могат те да се върнат последствие да продължат борбата си в своите страни. След е, срещата на съвета по правата на човека в Женева миналата седмица се срещнахме с посланница, които проявяват интерес към тази концепция за Sheltered Cities. От Австралия ми казаха, че че ако им се предложи подкрепа, не биха искали те да се превърнат в лица, които търсят убежище в Австралия. Затова дали в Африка, в Азия, в Латинска Америка не би било добре да се въведе подобна програма за осигуряване на подслон защото когато се намират в безопасност, първата мисъл на тези лица е да се върнат най-бързо възможно в собствените си страни и да продължат своята борба. В случая с Нидерландия имало само двама правозащитници, които са получили подслони, които са искали да получат убежище и то по основателни причини. Имаше също дискусия в Женева в рамките на заседанието на съвета по правата на човека, председателствано от холандския посланник и бяха обсъдени тези въпроси. Може би Европейския парламент също би могъл да помогне да се увеличи броя на национално равнище на градове, които предлагат подобен подслон, за да могат тези хора да се възстановят от нападките, на които са подложени. Имам един график за посещения в държави, госпожо председател, страни, които са ми поканили, но ми осигуряват ограничено време, от което мога да, да избирам емблематична държава като Турция. Те ми предлагат посещение само 5 дена, каквото е времето, което се дава и на останалите специални докладчици, но аз искам поне 12-15 дни, за да мога да посетя Турция и да се срещна с правозащитници, които се намират в доста по-отдалечени райони. Надявам се на вашата подкрепа, за да може да се реализира това посещение в Турция. Освен това в Киргистан а, имаме искане за посещение. Едва ли Русия ще го подкрепи. Има също и бел... покана от Беларус, от Мексико. Имам програма за посещение в Филипините. Надявам се да получа разрешение до края на годината. Също в Африка, в Кения, Зимбабве, някои други африкански държави. Мога да ви изпратя списъка. и в двустранните ви контакти с страни се надявам да ме подкрепите, за да мога да получа разрешение за тези посещения. Дори когато нямам официално разрешение, аз използвам заобиколен механизъм, защото мога да бъда поканен от посолство в съответната страна, за да участвам в дискусия или семинар. Има такива посолства, които са ми отправили покани в сложни държави, където не мога да отида, но една покана от посолство ми дава възможност а, а, или на постоянно представителство. Обръщам се към специалното представителство в съответната държава в Женева, за да получа подкрепата на съответното посолство в страната, която искам да посетя и се осигурявам половин ден при посещението, за да се срещна официално с представители на правителството, не непременно на ниво министри, но да речем на ниво директори, на директор в Министерството на вътрешните работи, на Социалното министерство, за да кажа, че репресиите не са най-добрият начин да се действа и че има а, други по-приемливи способи. Вашата подкрепа би била от огромна полза. Нямам достатъчен а, бюджет за всички посещения от страна на ОНЕ. Норвегия ми осигурява допълнително финансиране – което ми е позволява да извършвам посещения, за да мога да проведа срещи с правозащитници. Ние се нуждаем от някой, който е на място, който да изрази, е, да е изразител на тревогата, който да работи с нас, не всички могат да пътуват, не всички могат да дойдат в Европа, не всички могат да стигнат до съвета на правата на човека или на общо събрание на ОНЕ. За това докладчиците трябва да са до нас, за да може да се отправят посланията, които правозащитниците искат да достигнат до по-широка аудитория. Вие започнахте да работите по една тема тук в Европейския парламент относно подаващите сигнали. И тези хора трябва да получат закрила, не само тези, които придобиват най-голяма известност. Моят колега, който е специален докладчик по свободата на изразяване, смята да изготви доклад по какъв начин да бъдат третирани заплахите срещу подаващите сигнали. Това идва не само от правителства, но и от многонационални компании, например, които оперират съответни държави. Има някои скандали, на които трябва да се обърне внимание в следващия доклад, който се надявам да изготвя бързо, заедно с колегата ми, специален докладчик по свободата на изразяване, ще направим предложения в това, в това отношение, отправени към държавите, към националните институции по правата на човека, по отношение на гражданското общество, както и на транснационалните компании. В ООН имаме показатели, свързани с ролята на предприятията относно спазването на правата на човека, тяхното участие. Гледам се бележките, за да видя дали има нещо, което не съм засегнал. Въпросът, който беше поставен от Frontline Defenders за конвенция. Аз в момента не мога да отговоря на този въпрос. Има доста много международни норми, има много конвенции, които са разработени. И става дума за прилагането на препоръки. И в тези случаи, за съжаление, държавите не сътрудничат в достатъчна степен. Важно е да се привлекат нези държави, които не са известни като най-добри закрилници на правата на човека, да се изслушат и те, за да видим по какъв начин може да се намери нужния баланс, за да бъдат защитени в достатъчна степен правозащитниците. Много държави а, имат а, награди, например в а, Нидерландия и други. Това са награди, които насочват а, светлината на прожектора а, към а, правозащитниците, както и към онези, които са по-рисковани, които са по, поставени под по-голям гриз, които са по-анонимни, които се намират в по-далечени места. Това е едно признание за тях. Аз правя опити да се срещна и с такива лица, които се намират в отдалечени, трудно достъпни райони, за да мога да стана изразител на техните въщеления. Госпожа председател, ако не съм пропуснал нещо, това не е преднамерено, а защото не съм си водил много а, добре бележките. Благодаря ви за тези задълбочени отговори. Препоръките към някои региони и страни. Мисля, че а, бихме могли да намерим допълнителна информация по тези въпроси във вашия доклад. А с ваше позволение има два доклада, които ще изготвя. Годишния доклад, който се представя на съвета. Там аз посочвам каква е визията ми за моя мандат и приоритетите ми за мандата. Тоест, как искам да процедирам от тук нататък. След две години ще направя оценка на изпълнението на тези приоритети. Ще информирам държавите членки за това какво е направено и се надявам да ми бъде продължен мандата относно а, съобщенията, всички съобщения, които получаваме от жертви, от а, Организации на гражданското общество и отговорите, които сме получили от съответните държави на а, тези а, съобщения. Така че това може да се намери на моя вебсайт, може да видите както жалбите, така и отговорите, които са получени, ще видите, че в някои случаи има доста големи разминавания в мненията. Благодаря ви и така стигаме до края на сутрешното ни заседание. Благодаря на всички за това, че участвахте в това разискване. Ще продължите разговорите, доколко разбираме Комисията по развитие. Ние работим съвместно и така. Ние ще продължим в 3 часа. Ще имаме размен на мнение с Нилет Кели, представител на Върховния комисариат за бежанците на ОНЕ в Ливан относно положението на сирийските бежанци.